Уважаеми госпожа и господа, сигурно си спомнете, е, че на 6 юли също господин Кърлен Мика беше наложен е, санкция заради неговото неприемливо изказване срещу африканските мигранти от юни. Е, колегата внесе жалба срещу тази санкция. Председателския съвет разгледа жалбата и единодушно потвърди моето решение. Чрез тази санкция колегата губи правото си на дневни за 10 дни и в продължение на 5 дни се суспендира участието му в дейността на парламента са с изключение на правото на глас. От 12 септември санкцията ще влезе в сила. Компетентните италиански власти ме информираха за избора на господин Анджело Чока с действие от 7 юли. Господин Чока заема мястото на господин Джон Лука Бонано. Добре е дошъл на новия а, колега. А, припомням, а, че съгласно условията в правилника за